I tell you what I know. Yeah, do you know this? colleagues, please take... Уважаеми колеги, моля заемете местата си, за да може да започнем с днешното заседание. Мога ли да считам, че дневният ред е одобрен в настоящия му вид? Благодаря ви. Протоколите от заседанията от 11 ноември до 8 януари също се приемат, ако няма възражения. Такива няма. Благодаря ви. Съобщение на председателя. Имам две. Първо, заместник председателя Катайнен се съгласи да дойде в нашата комисия, за да представи предложението на комисията за създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции. В момента секретарията поддържа връзка с заместник председателя на комисията. Най-вероятно той ще присъства тук следващата седмица, но не знаем точно кога. На следващо място Европейската парламентарна седмица, както най-вероятно знаете, ще се проведе между 3 и 4 февруари с представители на националните парламенти. Включително и конференциите по бивши член 13 от фискалния пакт ще бъдат включени. На 3 февруари ще има междупарламентарна среща от 11.15 до 1.15. Това заседание ще бъде разделено на няколко сесии. Първата от тях ще бъде във връзка с координацията между държавите членки по отношение на данъчните злоупотреби и измами. Втората сесия ще бъде свързана с отчетността на финансовите надзорни органи и финансовите услуги, всичко в контекста на Банковия съюз. Приканвам всички ви да се включите в това заседание, защото смятам, че ще е добре да проведем дискусия в рамките и на двете сесии с представителите на националните парламенти. Това е от моя страна. Следваща точка от дневния ред фондове на паричния пазар. Трябва да разгледаме доста изменения към 700. Те са по доклада на Нина Гил, който ще разгледаме. На 23 или 24 февраля ще гласуваме в нашата комисия. Бих искал да ви информирам също, че по искане на ЕКР, координаторите на ЕКОН, решиха, че трябва да се проведе оценка на въздействието по изменение 22, 23, 25 и 27. Тази оценка ще излезе в средата на февруари, т.е. малко преди да гласуваме на 23 или 24 февруари. Беше избран а, изпълнител. Оценката на въздействието ще бъде изготвена до средата на февруари, както казах. Това е във връзка с този изключително важен законодателен акт. Сега бих искал да дам думата на Нина. Благодаря, господин председател. Добро утро, уважаеми колеги. Бих искала да започна с кратко обобщение на а, темата за тези от вас, които може би не са запознали подробно през последните месеци. Тези фондове са много важни краткосрочни инвестиции. Те са инструмент в размер на хиляди милиони евро. Всички знаем каква роля играят те на паричния пазар като краткосрочни инструменти. Те са важни за инструментите, както и за всички кредитополучатели. Значителен дял от индустрията, неправителствените организации, фундациите също използват фондовете на паричния пазар, за да имат достъп до финансиране. Смятам, че е важно да разберем, че фондовете на паричния пазар си остават инвестиционни фондове, които подлежат на различни рискове. По мое мнение, този регламент трябва да се занимае с уязвимостта на тези фондове на паричния пазар с оглед на риска за парите на дънакоплаците. Той трябва да гарантира а, тези значителни източници за краткосрочно инвестиране краткосрочни инвестиции, които трябва да продължат да съществуват. Както правилно посочихте, има страшно много нови изменения към 704. Бих искала да благодаря на всички колеги за положените от тях усилия и е, по-специално да благодаря на докладчиците в Сянка. Днес ми се иска а, е, просто да а, е, разгледаме по-общата картина, да не навлизаме в а, подробности. Въпреки, че измененията са многобройни, от разговорите си с колегите бих искала да посоча, че много от нашите цели всъщност са общи, но подхождаме към тях по различен начин. Затова, вместо да разглеждаме отделните изменения, ми се иска да направим разграничение между някои по-големи групи, които са по различни теми. Доколкото разбирам, някои от основните предложения, които не са толкова разнопосочни, поне аз така мисля, или поне така ми се стори, та първата тема е свързана с това в какво може да се инвестира на фондовете на паричния пазар. А относно различните изменения. Има подкрепа от всички политически групи за подкрепата на корпоративния дълг. И в частност във връзка с постоянните а, нетни стойности на ценните книжа и висококачествените активи. Като че ли има подкрепа от всички политически групи, за да се позволи фондовете на паричния пазар да бъдат инвестирани в репоспоразумения. Смятам, че това обаче трябва да се обвърже с стрикни условия, както и вие излагате това в едно от предложените от вас изменения, господин председател. Смятам, че има значителна подкрепа за забрана и на външната подкрепа. По мое мнение, това е важна стъпка, за да може тези фондове да бъдат още по-стабилни. По този начин ще се е, прекъсне връзката с е, подлежащия на това дълг. Във връзка с останалите споразумения, мисля, че има а, е, много различни цифри, които а, се цитираха, но ми се струва, че бихме могли да стигнем до компромис, за да може фондовете на паричния пазар да разполагат с ликвидност и за да може да се инвестира в различни активи. Поставил съм акцента на по-голямата прозрачност. Смятам, че това е основен приоритет за много от нас. изисквания за по-често оповестяване, както и много по-често подлагане на стрес-тестове е предложението ми. Приветствам подкрепата, която ми бе засвидетелствена за това предложение. Смятам също така, че трябва да подчертая, че по някои от темите сме постигнали съгласие, но все още остават важни политически различия по тази тема. Основното различие е свързано с начина по който бихме могли да се справим с системния риск. и по-специално фондовете на паричния пазар с постоянна нетна стоеност на активите. Има различни предложения в това отношение. Предложения направени от колегите. предложението на някои от докладчиците в сянка, например. Предлага се Елвинав или това е, са фондовете на паричния пазар с променлива нетна стойност на активите. За тях предлагам това, което и самия вие казвате, господин председател, да подходи малко по-различно. Господин Чезек. Фондовете с променлива стоеност на акциите. Предлагам да разгледаме измененията и аз специално ще обясня какви са конкретните предложения. Има и някои по-утвърдени възможности, които всички добре познаваме. Така, например, пусне постепенното премахване на този подход. Господин Кадък предлага това, а господин Камал пък предлага различен подход. Ако не се лъжа, господин Хейс също подкрепя. Имаше някои радикални предложения, които до сега не бяха представени. А, например, фондовете на паричния пазар с постоянна нетна стойност на активите да се обвържат с финансовия надзор и с ликвидността. Доста работа ни остава в това отношение, защото трябва да помислим коя е най-добрата опция – Друга а, тема, по която няма единодушие, е а, данъчните аспекти. Госпожа Жули от Зелените и господин Маси от ГУЕ смятат, че е много важно да гарантираме отсъствието на всякаква връзка с данъчните убежища. Напълно подкрепям тяхната идея. Това е изключително важно с оглед и на другите дискусии по данъчни въпроси, които сме водили. Важно е да го упоменем и в този доклад. Според мен е много важно да стигнем до някакво съгласие през следващите дни. Аз ще работя с докладчиците в сянка при изготвянето на компромисни предложения – ще имаме е, заседание на координаторите следващия понеделник. Като идеята ни е да се стигне до балансиран компромис, който да отчита безпокойствата в максимална степен на всички политически групи. Ще използваме гъвкав подход – за да не се стига до а, ситуацията, в която изпаднахме със същия този доклад по време на предишния мандат на парламента. Относно разногласията, както казах, или тези два лагера, някои смятат, че трябва да пипаме по-леко. На тези хора бих искала да кажа, че това е неприемливо – Неприемливо е за много хора в този парламент. Неприемливо е също така и за съвета. Въпреки, че смятаме, че индустрията сама може да се погрижи за себе си, не трябва да забравяме, че това е сектор и по-специално този на фондовете с постоянна нетна стойност на активите, сектор, в който всеки се познава. Там се отпускат и дават кредити между хора, които се познават. Затова трябва да видим къде са а, проблемите, тъй като може да се стигне до системен риск. Трябва да си го признаем. Нуждаем се от регулаторна рамка, която да може да се справи с проблемите. А на привържениците на другия лагер бих искала да кажа, че всичките ни проблеми могат да бъдат решени, ако чисто и просто постепенно премахнем фондовете с постоянна нетна стойност на активите, но не можем да знаем какви ще бъдат последствията за Европа. и за нейната ликвидност, за ликвидността на инвестициите в Европа. Това, разбира се, не означава, задължително, че ще се стигне до конвергенция на всички тези фондове в един, а именно този с променлива нетна стойност на активите. Смятам, че ще можем да отбележим стъпка напред. Знам, че в един идеален свят всеки би искал неговата позиция да бъде уважена. Но в Европейския парламент и в парламентарна комисия ЕКОМП трябва да постигнем съгласие, защото ако няма такова, това ще се отрази зле на нашата комисия и на парламента. Това означава, че ние не можем да постигнем консенсус по доклад, който е изключително важен според мен. Бих искала да спра до тук, господин председател, за да чуя докладчиците в сянка и останалите колеги. Бих искала да чуя тяхното мнение и техните предложения. Благодаря. Thank you to the rapporteur. Благодаря на докладчицата. Първият е, изказващ се е Брайан Хейс, докладчик Сянка от НП. Благодаря, господин председател. Позволете ми най-напред да благодаря на нашата докладчица Нина Гил за извършената работа е, по този спорен, труден въпрос. Бих искал също така да изкажа благодарности на колегите в Сянка, с които работихме. Аз съм а, нов а, член на тази комисия, но внимателно съм се запознал с разговорите, които са водени а, по време на предходния мандат. Е, и оставам с впечатлението, че разговорите са били по-скоро разгорещени, отколкото просветлени. Е, задачата, която докладчицата току-що зададе на всички ни, е да се опитаме да решим е, оставащите въпроси в определения срок. И ако успеем, това би било особено значимо. Ако изработим един ефикасен пакет, който преодолява системния риск, като в същото време отчита обстоятелството, че отрасълът е многообразен, ако се умеем в решаването на тази задача и постигнем нещо, което наистина върши работа, то съветът много бързо ще е, направи необходимото, за да ни подкрепи. Всъщност, доколкото разбирам, съветът ни изчаква да се изясним. От самото начало е, тази материя е, е, предмет на, на спорове, но залогът е такъв. Господин председател, става въпрос за отрасъл с обем от един трилион. И това не е без значение. Това са пари. И става въпрос не само за МСП, става въпрос за големи търговски дружества, за неправителствени организации, за правителствени организации, е, търговски е, е, организации за търговия на дребно и така нататък. И в времена, в които се опитваме да оползотворим максимално добре наличната в Европа ликвидност, да вървим в посока към сериозни, непредвидими последици при решаването на задачата, която сме си поставили, би било безотговорно. Трябва да се постараем да подкрепим докладчицата, да постигнем съгласие. Риска, да, е, е, рискът е, е проблем. Слава Богу, в Европа не сме имали сериозни проблеми в това отношение. Единствения пример за сериозен провал на парично-пазарните фондове е от Съединените щати. Знаете, когато Lehman Brothers изпаднаха в несъстоятелност. В Европа обаче не е така. Е, рискът е значително по-малък. Работа в на кращата на 28-те в Европа е, е да се погрижат за ограничаването на този риск. Ние трябва обаче да свършим своята работа. Някои от измененията и допълненията, които съм внесъл от името на Европейската народна партия, както се каза, повече от 700 са общо измененията и допълненията, Танашите са свързани е, с риска присъщ на фондовете с променлива стойност на активите, е, изменения свързани с кредитновите е, рейтинги, кредитните рейтинги, прозрачността и така нататък. Накратко ще ви запозная с тях, господин председател. По фондовете с постоянна стойност да бъде предвидено тяхното изчезване не е уместно. Защото парите просто ще изтекат на изток и на Запад. Никакви гаранции, че, че ще останат в Европа, ако предприемем такава нормативна мярка. И при сегашното състояние на економиката това едва ли би било уместно. Така че и двата вида фондове, и с постоянна и с променлива стойност, бих казал, играят решаваща роля за финансирането на европейската економика и следва да бъдат регламентирани целесообразно. А в край на краищата най-доброто решение би било е таксите е, за ликвидност и изкупуване на активи, е, които събират е, фондовете с постоянна стойност, да бъдат регламентирани. Аз внимателно съм проучил въпроса и пред, предлагам да има три вида такива фондове. Първо, едните, които са за търговия на дребно, така да се каже, за дребни инвеститори, физически лица, благотворителни организации – след това фонд, който обслужва само правителството и който следва да инвестира в държавни ценни книжа на 99,5%. По-настоящем 10% от обема 10% от обема е, на парично-пазарните фондове в Европа по-настоящем е, се е, изразява в държавни ценни книжа. 10% дребни инвеститори и 80% големи търговски дружества. Което далеч не е така в Съединените щати. Фактически не е уместно да съпоставяме е, Съединените щати с Европа в това отношение. И най-сетне е един е, парично-пазарен фонд, който да служи за компенсиране е, на изменчивостта на паричните пазари, който ще бъде отворен за всички инвеститори, с падежи обаче до 90 дена. Във всички останали случаи с нали, по-дългосрочна -по падежност стойностите следва да бъдат променливи в такъв смисъл, че да бъдат привеждани текущо в съответствие с пазарната стойност. Та, моите предложения, господин председател, могат да бъдат квалифицирани като Визенгейт. Визенгейт, знаете, плюс. Що се отнася за праговете на ликвидност, ежедневните би следвало да се вдигнат от 10 на 15, а седмичният от 20 на 30%. Това предлагам аз. По време е, на срещата на докладчите в Сянка с е, Американската комисия за цените книжа и фондовите борси, научихме, че най-резултатната мярка, която са предприели за реформа на тези фондове е именно е, регламентираното увеличаване на, на задължителната ликвидност, е, като амортисьор, знаете, срещу е, внезапни промени на пазара. Но по конкретните стойности, разбира се, аз съм готов да търся компромис с колегите. Но убеден съм, че повишената ежедневна и ежеседмична ликвидност – е, е сред най-важните мерки, които бихме могли да предприемем. Що се отнася до кредитните рейтинги, предложението на комисията да бъдат забранени външните кредитни рейтинги би повлияло отрицателно върху парично-пазарните капиталовложения. Инвеститорите след това все пак трябва да имат някакъв измерител, някакъв барометър. И аз предлагам изменение, е, което допуска външни е, кредитни рейтинги, е, при съобразяване с изискванията на националния компетентен орган. Що се отнася до диверсификацията, внесъл съм също така изменени за по-строги стандарти на диверсификация, благодарение на които един фонд да не може да държи повече от 5% от активите си в е, е, един единствен обект. To mitigate risk. And we need to ensure that money market fund is not only uh, overly invested in one single body, but on this, on this issue, On... Та по тези въпроси, както и по въпроса за ликвидността, бих искал ясно да стане на вас, колегия, и на широката общественост. Готов съм да търся компромис е, за диверсификацията и ликвидността, решение, което да е приложимо и за двата вида е, фондове с е, промелива и постоянна стойност. Е, съгласен съм с казаното от нашата докладчица за прозрачността. Парично-пазарните фондове би следвало ежеседмично да оповестяват пред инвеститорите състоянието на ликвидността си, структурата на портфейла и средната падежност Що се отнася до допустими активи, е, предлагам изменения, благодарение на които парично-пазарните фондове биха могли да купуват някои е, висококачествени е, краткосрочни кредитни книжа, обезпечени с активи. Мисля, че това, което предлагам, преодолява системния риск от една страна, а от друга страна стимулира по-нататъчното развитие на отрасъла. Надявам се да, да се спогодим. Това ще бъде от значение за отрасъла, за бъдещето на, на финансите в Европа, пък и за нашия парламент. Мисля, че тази задача е решима. Благодаря. Господин Камал е следващия докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Приветствам конструктивния консенсусен подход от страна на нашата докладчица и от току-що изказали се Брайан. Надявам се той да бъде възприят и от другите колеги. Както и по време на предишния парламентарен мандат и сега въпросът е, е труден. Надявам се, че емоциите са поотихнали междувременно. Да видим. Сега, ако, ако се върнем на самите принципи, е, къде се прокарва разделението. И според мен то е главно между двата вида фондове променливи и постоянни. Някои твърдят, че променливите са прекрасни и всичко трябва да бъде такова. Ням, не би трябвало да има други фондове, освен с променлива стойност на активите. Уж те били безкрайно безопасни. Ние много добре знаем, че те далеч са такива, просто си затваряме очите за историята. И другия въпрос за е, фондовете с постоянна стойност. Е, както Брайан току-що казал, в Съединените щати са имали проблеми с такива фондове и би трябвало да съсредоточим вниманието си към същината на тези фондове, а не просто към американския опит. Някои колеги тук искат а, да осъдят на смърт тези фондове с постоянна стойност на активите. Простичко решение, а понякога, водени от национални интереси, а, а, някои колеги са особено ожесточени в, в, в тези си нападки. Трябва да си даваме сметка в края на кращата, че Проблемът не е в фондовете с променлива стойност преди всичко, а, а от друга страна, ако изчезнат фондовете с постоянна стойност, парите им няма да отидат всичките в фондовете с променлива стойност. Така на краща, знаем, а, а, отрасъла, търговията, технологията и прочие винаги са една стъпка поне напред пред законодателя. И уверявам ви, те ще си намерят начина да инвестират в постоянни, в, стойности, в активи с постоянна нетна стойност. Така че един напълно нерегулиран пазар ще се появи е, на мястото на пазара, който убиваме. И след някаква друга година е, ще се съберем отново тук да, е, е, да, да търсим решение на новите главоболия, които сами сме си създали. Естествено, тогава ще се питаме как успяхме да допуснем това и прочие, и прочие. да, определено най-доброто решение е, е, е най-доброто решение е да оставим на мира е, тези фондове с постоянна стойност, но разбира се да насочим светлината на прожектора към тях. Ам... И разбира се, става въпрос за експозициите. Не бива да се допуска експозиция на един отделен актив или клас активи. Всички, е, по-нататък, повечето поне е, сме съгласни, че а, е, буфер е един не особено прецизен инструмент а, и всъщност, онези, които искат да а, осъдят на смърт фондовете с постоянна стойност, а, са привърженици на буфера, а, което фактически е едно и също. Колкото по-голям е ликвидния буфер, толкова по-трудно би могъл да оперира фонда. Какво да се направи вместо това? Диверсификация преди всичко, достатъчно бързо ликвидни активи, трябва да има, трябва да се вслушаме в инвеститорите, да ги попитаме те как биха постъпили. Трябва да е, видим също така как може да се ценообразува независимо. А, и в край на краищата да видим как банките е, ценообразуват. Повече светлина трябва да се хвърли върху е, инвестиционната структура, е, фонда и става въпрос за таксите и филтрите И в тази връзка е, кредитните рейтинги. Е, е, кредитните рейтинги са регламентирани за да преодолеят нашите опасения, свързани с тях. Защо <coughs> отново се опитваме да регламентираме кредитните рейтинги? означава ли, че не сме си свършили работата в регламентацията до сега? Или пък искаме да регламентираме още, път, още един път и още един път, да се чувстваме по-спокойни? трябва да се запитаме, защо хората инвестират в тези парично-пазарни фондове, като, е, е, така да се каже, един краткосрочен паркинг на, на ликвидните си средства, вместо да се насочат към банките. Значи, е, нека да, да погледнем нещата малко от дистанция. Е, е, е давам си сметка, че въпросът е труден, както бе за предходния докладчик, но светлина върху сектора трябва да се хвърли, да се насърчи диверсификацията и да се укрепи този е, сектор в двете си е, е, въплащения. Фондовете с променлива и фондовете с постоянна стойност. Благодаря. Господин Едзик има думата. Благодаря, господин председател. Добро утро, колеги. Каква е моята цел? Трябва да направим така, че парично-пазарните фондове да продължат да финансират реалната економика. В крайна сметка те са с обем 1 трилион. Не бива, освен това, да представляват заплаха за финансовата стабилност. Проучих всички възможности, проучих и всички подходи, които биха довели до застой. Що се отнася до предложението на комисията за буфера. Най-разумното, според мен, предложение са фондове с постоянна стойност, с, но променлива стойност на дяловете, които според мен гарантират финансова стабилност. Този механизъм ще функционира възоснова на оценката по пазарни цени, както и на принципа на коригирания брой дялове. На какво се основава предложението? В него се предлага фондовете с постоянна стойност да използват оценката по пазарни цени като запазят своята система за продажба на дялове. Има много предимства, свързани с тези фондове, като например сетълмент в същия ден. Управителят на такива фондове има две възможности. Ако реализира приходи, то издава купон, с който дава възможност на инвеститора да регистрира тези приходи като капиталови. А когато е на загуба, ще трябва да намали броя на дяловете в портфела на инвеститора. Във връзка с тези фондове с постоянна стойност има две възможности или провал – или да работят ефективно. Предложението, което изложих, според мен е най-балансираното. То отразява опасенията на комисията и редица други органи в финансовия сектор. Затова и в измененията си реших да съм близо до предложението на комисията за диверсификацията и процента на ликвидността. Това предложение е добро. Не мисля, че ако се въведат по нататъчни ограничения, това ще се отрази добре върху качеството на активите. Според мен всички политически групи трябва да продължат работа в дух на конструктивност, така че да постигнем компромис по този е, изключително интересен документ. Категорично съм за това нашата парламентарна комисия и парламентът да застанат на силна позиция. Оценявам извършеното от докладчика и останалите докладчици в сянка. Това бил Демаси от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Приветствам подхода, предложен от докладчицата. Съгласен съм и с нея за това, че трябва да приключим успешно работата по този документ. Винаги, когато обсъждаме реформата на банковия и финансовия сектор, ни се обръща внимание, че дейностите в този сектор може да се изместят към сферата на сенчестото банкиране. Но когато работим по конкретни въпроси, свързани с сенчестото банкиране, ни се казва, че не бива да се намесваме в този сектор. Мисля, че наистина трябва да си свършим работата. В противен случай бихме проявили безотговорност. Малко сме загрижени тъй като в изложението на мотивите дори не се упоменава сектора на сенчестото банкиране. Би ни се искало то да бъде упоменато в текста. Госпожа Гил посочи, че става въпрос за отрасъл с обем 1 трилион евро наистина изключително важен, огромен отрасъл. Но ние използваме този факт, за да се аргументираме по по-различен начин. Именно защото отрасълът е с толкова голям обем, ще трябва по-ефективно да се възползваме от активите, да гарантираме по-сигурна среда за инвестиции. Не бива активите да се насочват към сферата на сенчестото банкиране. Какви са нашите изменения? Предлагаме активите да не се насочват, да бъдат регламентирани така, както се регламентира секторът на сенчестото банкиране. Те трябва да са обект на надзор от страна на Европейския съвет за системен риск, тъй като според нас става дума за дейности подобни на тези на банките. Фондовете с постоянна стойност на активите, за тях все още се твърди, че са идеалният заместител на паричната маса, че разполагат с идеална ликвидност, но според нас това не е вярно. Те са източник на голям риск, най-вече за непрофесионалните инвеститори, които са по-малко информирани в сравнение с професионалните. Според нас непрофесионалните инвеститори не следва да инвестират в фондове с постоянна стойност. Предлагаме тези фондове през идните 5 години постепенно да бъдат премахнати. Така ще се увеличи според нас прозрачността, ще намали рискът от взаимосвързаност, както и системният риск. Освен това, ако тези фондове постепенно бъдат премахнати, то тази мярка ще е в съзвучие с международните препоръки. Предложен е буфер за нетната стойност на активите. Това е предложение на комисията, което ние одобряваме. Според нас в рамките на преходен период от 5 години за фондовете с постоянна стойност трябва да се въведат такси за обратно изкупуване. против ограниченията за обратно изкупуване сме, тъй като според нас те имат процикличен ефект, могат дори да доведат и до масово изтичане на инвестиции. С оглед увеличаването на финансовата стабилност и намаляването на някои рискове, би ни се искало да се забранят инвестициите в активи с допълнителна гаранция. По този въпрос подкрепяме предложението на докладчика за извънборсовите деривати. Инвестициите в деривати следва да са позволени единствено ако се правят за целта на хеджирането. външния кредитен рейтинг, външното подпомагане. Внесли сме предложение, в което изискваме да се заличи член 26. Изключително сме загрижени във връзка с парично-пазарни фондове, опериращи в трети държави, които могат да бъдат квалифицирани като данъчни убежища. Трябва да се направи така, че извън че парично-пазарните фондове да не допринасят за укриване на данъци и избягване на данъчно облагане в тези трети страни. Това е за момента всичко от наша страна. С удоволствие ще участвам в разискванията. Благодаря, Ева Жули от Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря много и на Нина Гил и на докладчиците в Сянка за техните допълнителни разяснения. Ще бъда кратка, ще се съсредоточа само върху основните ни послания. Както изтъкнахме и на предходното разискване, според нас не бива да проявяваме самодоволство 7 години след като се разрази кризата. Няма такова нещо като безплатен обяд. Не може да се постигне по-голяма възвръщаемост без да се поема по-висок риск а от това в крайна сметка проистича системен риск. Затова сме за подсилването на предложението на комисията чрез предвиждането на преходен период за преобразуването на фондове с постоянна в фондове с променлива стойност. На по-нататъшен етап може да се предвидят фондове с постоянна стойност, които да са в съзвучие не само с изискванията в предложението на комисията, но и с допълнителни изисквания, като например издаването на банков лиценз. Разгледах разгледахме внесените до момента изменения и останахме с впечатлението, че повечето групи подкрепят или преход, да не кажа незабавно преобразуване на фондовете с постоянна стойност в фондове с променлива стойност, както и за допускането в много ограничен мащаб на фондове с постоянна стойност. Като се има предвид това, смятаме, че докладчикът ще получи достатъчна подкрепа за подсилването на формулировките в доклада си. Заедно с колеги от други групи сме за по-строги изисквания за диверсификацията. Подобно на докладчика сме за създаването на планове за оздравяването на парично-пазарните фондове. Обявяваме се и за по-рестриктивни разпоредби за договорите за деривати. Ще трябва също така да се ограничи им достъпа до счетоводна отчетност на основата на амортизационната стойност. Парично-пазарните фондове, създадени в данъчни обежища, не бива да бъдат допускани до пазара на Европейския съюз. Категорични сме по този въпрос и със задоволство отбелязваме, че Нина е на същото мнение. Европейският орган за ценни книжа и пазари трябва да получи по-силни правомощия за надзор, така че важните парично-пазарни фондове да са под негово пряко наблюдение, в случай, че от тях проистича сериозен риск за финансовата стабилност. При извънредни обстоятелства ЕСМА може да изиска временното спиране на обратно изкупуване на дялове от парично-пазарните фондове. Обявяваме се за регламентирането на политиката на възнаграждение на парично-пазарните фондове. Обявяваме се и за по-строги изисквания за прозрачност – по линията на изисквания за оповестяване, така както действате в Съединените щати. Благодаря от името на Европа на свободата и пряката демокрация. Следващият колега. Благодаря ви. Ние също допринесохме към големия брой изменения по това предложение. Бих искал да кажа три неща. Първо, Защо трябва да се създаде тази специфична директива? Не че се опитваме да се справим с пазара, както каза госпожа Хейс, а именно с финансирането на многообразието от инвеститори, които са ни необходими, за да може да работи европейската економика. Като че ли излиза, че имаме проблеми на пазарите, които се дължат на финансовата криза – но пък чухме и друго мнение, че няма такъв проблем в този конкретен пазар в Европа. Проблемите са в САЩ. Опитваме се да намерим решение на проблем, който все още не е могъл да бъде разрешен, като създаваме решение, чието последици са ни неизвестни. Зная, че госпожа Гил е обезпокоена от факта, че в тези пазари има участници, които предоставят финансови продукти на хора, които познават добре. И според нея това не е редно да се прави. И това е проблема, който трябва да ни безпокои. Има хора, които започват като стажанти, в тази, в тази зала има хора, които започват като стажанти в Европейския парламент, а след това стават депутати. В това няма нищо нередно. Човек просто си прокарва пътя. Логиката, следователно, на госпожа Гил не е добра. Не може просто всичко да се основава на факта, че хората в определен отрасъл се познавали добре, тъй като всички са специалисти в дадената област. Друг е вече въпроса за потребителите. През тези години този пазар се разви, развиха се фондове с постоянна и променлива стойност, защото тези хора знаят какво точно търсят потребителите. Затова не можем ние да казваме каква трябва, какво трябва да бъде нивото на ликвидност, какви трябва да бъдат инвестициите. Участниците на пазара знаят това. И днес с този законодателен акт ние се занимаваме с високо квалифицирани и специализирани хора, които създават определени продукти. Не можем ние да създаваме тези продук... продукти. Може би тези, които се опитват да създадат този законодателен акт, трябва да отидат в банковите институции, на финансовите пазари, за да видят за какво говорим, защото ние не разполагаме с достатъчно знания на отрасъла. Ако погледнете отделните части на тази директива, ще видите, че има много потенциал за провал за в бъдеще. Например, буферите. Има а, проценти, които ние въведохме. Да, имаше лобисти, които лобираха и в едната и в другата посока и е, се стигна до този процент, като решихме, че това е буфера, който ще ги удовлетворява. Но това може и да не е така. Някои ще загубят, други ще спечелят. Аз се страхувам, че при тези обстоятелства и по-специално по-малките участници, тези, които въртят около 2-3 е, милиарда, също ще загубят, защото ще им намалеят доходите. И аз съм обезпокоен от разписаното в този законодателен акт. Тук се казва, че менеджерите трябва да поемат по-голямата част от разходите. Това само ще изкара от играта по-малките играчи и ще остави в играта по-големите. Сега да премина към въпросите от политическо естество. Да, знаем какъв е политическият дневен ред и сега той се опитва да премахне изцяло фондовете с постоянна стойност за сметка на тези с променлива като че ли това има а, за цел да укрепи френския пазар а, спрямо английския. А, това е нечестно, но не е неочаквано. И последният ми коментар е следния. Извинявам се всъщност, господин председател, защото вие чухте тези мои думи вчера на обяд. Говори се за Скорпиона и за а, жабата Скорпиона, който стоял на брега на а, реката и поискал жабата да го преведе на другия бряг. Жабата казала, че защо пък да го правят и ще ме а, и ще ме убиеш. А Скорпиона казал, не, няма в този случай и двамата а, трябва да се справим с вълните, а, няма да го направя. Жабата приела този аргумент и позволила на Скорпиона да се качи на гърба й. Когато стигнали в средата на реката, Скорпиона а, ожилил жабата и вкарал отровата си в нея. Жабата, умирайки, попитала защо го направи. А Скорпиона отговорил, съжалявам, това е в природата ми. Проблемът тук, дами и господа, е, че когато се опитваме да решим някой проблем, ние всъщност създаваме нови проблеми, като тези през финансовата криза. Имаме финансови продукти, които работят, създадени са от участниците на финансовите пазари и а, просто да правим нещо, защото смятаме, че трябва да направим нещо, може да доведе до край на този пазар. А по това време ние се нуждаем от повече ликвидност, повече финансови продукти, повече инвестиции, за да сме сигурни, че ще има растеж в цяла Европа. Благодаря ви. Thank you. Now we... Благодаря ви. Процедура по привличането на внимание започва сега. Господин Ламасур е първият. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да поздравя, извинете, докладчика. Нина Гил е свършила отлична работа, прави доста последователни предложения. Поздравление за всички докладчици в Сянка, по-специално отличните докладчици в Сянка на НП. Слушах оживения дебат и останах с впечатлението, че като че ли ще ни отнеме повече време от а, времето, което предполага, че ще ни отнеме дори най-големите оптимисти. ЕКОН по време на предишния мандат на парламента посвети доста време на този доклад. Не стигнахме до съгласие. Сега няма нищо спешно, остават няколко седмици, а по мое мнение се нуждаем дори от повече време, за да проведем дискусия. Трябва да сме сигурни, че ще изготвим удовлетворителен за всички текст, вместо да прибързваме. От друга страна, бих искал да посоча, че фондовете на паричния пазар играят важна роля. Те имат различен характер и се отнасят до различни финансови продукти от двете страни на Атлантика – винаги е добре да знаем а, за какво става дума в САЩ, но това не означава, че трябва всичко да прилагаме тук, в Европа. Това не е добър подход. Аз внесох няколко изменения, за да може да започнем дискусията от самото начало. И именно това направихме днес. И изхождахме от основните предложения на Европейската комисия. Докладчите в сянка на EFDD е поставиха под въпрос намеренията на Франция. Чухме разказаното от вас за Скорпиона и жабата – но като че ли жабата олицетворяваше Франция. И сега вие твърдите, че ние се опитваме да спасим жабата. Ако Европейската комисия е направила законодателно предложение, в което казва, цитирам, опита ни показва, че фондовете с постоянна нетна стойност на активите в контекста на криза водят до повече системни рискове и до повече рискове от несъстоятелност, отколкото променливите, то тогава е, е по-добре да се насочим към фондове с променлива нетна стойност. Тук не се визира нито една държава. Целта е да се обезпечат финансовите средства на всички инвеститори и да се гарантира липсата на системен риск за фондовете на паричния пазар. Бих искала да уточня, че в Европейския съюз фондовете с променлива нетна стойност на активите са много по-разпространени от тези с постоянна. Ако се окаже, че трябва да запазим и двата вида фондове, то тогава нека да е ясно от самото начало, че ще се възползваме от предимствата на всеки един фонд – Нека да не доближаваме двата модела, като по този начин усъкътяваме един работещ модел, а именно този с променлива нетна стойност. Относно фондовете с постоянна нетна стойност, съм съгласен с това, което казаха и колегите. Те трябва да продължат да съществуват, но при положение, че запазят някои банкови характеристики. По този начин инвеститорите ще получат някакво обезпечение, такова с каквото не разполагат по-настоящем. В този смисъл внесох няколко изменения с моите колеги. Съгласен съм с казаното от преждеговорившите относно данъчните обежища. Да, действително тези парични фондове допри... трябва да допринасят за финансирането на реалната економика, те не трябва да захранват а, данъчните измами и злоупотреби или каквито и да е други подозрителни практики. Благодаря ви. Благодаря ви, Перванш Берес. Благодаря ви. Съвсем накратко бих искала да споделя с вас едно мое безпокойство. Никой не го спомена, а именно начина по който Европа се опитва да отговори на препоръка на Г-20. Не на нареждане, а на препоръка на Г-20. И не само на Г-20, а на Международната организация на комисията по ценни книжа. И ние решихме, че Европа трябва да действа. Благодаря на Нина Гил за това, че а, прие да играе водеща роля. Не за първи път вие отговаряте за това досие. Но когато говорим за отговор на Европа, за принос на Европа, за целите на финансова стабилност и борба с финансови продукти, които не отговарят на тези цели, а нека да си признаем, че тези продукти всъщност са фондовете с постоянна нетна стойност на активите. Та, стигнахме до известен баланс благодарение на докладчика по време на предишния мандат на парламента и може би е добре да почерпим от него. Сега конкретно по предложенията, които разглеждаме а, днес, бих искала да кажа три неща. Първо, докладчика предлага в предложението на Европейската комисия да се заменят буферите, които бяха упоменати а, чрез 3%, да ги заменим с буфери базирани на реалния риск. Аз бих искала да използвам един малко по-финен подход относно риска. Това е именно което и вие предлагате и аз не съм против. Смятам, че това е правилният подход, но ни остава да определим какво е това риск, как го определяме и тук вече отваряме съвсем друга котия на Пандора. Но съм съгласна с самия принцип буфера да почива на реалния риск. На следващо място суверенния дълг. Виждам какво е предложението на докладчика. И аз не съм против. Предлагате да се даде специален статут на суверенния дълг. Смятам, че не трябва да забравяме, че се намираме в контекста на единна валута, защото това е основният фактор, на който почива Европейския съюз и еврозоната като цяло. Не трябва да забравяме този момент. Държавният дълг, суверенният дълг не трябва да води до разграничение между статута на държавния дълг на някои държави членки, които са членове на еврозоната и други държави членки, които са нейни членове. Защото ако го направим, отваряме нова котия на Пандора и отваряме отново всички тези проблеми, които се опитахме да затворим. А именно, когато обсъждахме банковия съюз, управлението на държавния дълг и така нататък. И на трето място. Разбирам проявата на творчество е, при решаването на проблема с фондовете с постоянна нетна стойност. Виждам, че това води до предложения, които не сме виждали до сега. Та това ни дава впечатлението, че може да се създадат нови продукти, фондове с постоянна нетна стойност на активите, които обаче имат е, слаба колебливост и по този начин могат да преминат, да преживеят критиките, които в момента отправяме към настоящия вид на фондовете с постоянна нетна, актив, нетна стоеност на активите. Нека да бъдем по-прозорливи. Ако запазим фондовете с постоянна нетна стоеност на активите, Аз не подкрепям идеята за постоянна преграда на колебливостта в това отношение. Да, това колебание продължава да съществува. Но ако ги запазим, трябва да признаем, че съществува и това колебание. Можем да спасим фондовете с постоянна нетна стойност на активите, като кажем, че те ще се превърнат в банкови инструменти. По този начин ще има и банкова гаранция. В този случай ги превръщаме в чисти банкови продукти. Да, но те си остават инвестиционни продукти, и а, ликвидността, която е присъща на всички инвестиционни стратегии, ще се приложи и към тях. Вземете а, и погледнете надзорните органи. Надзорните органи са тези, които играят важна роля. Това означава, че в случая ЕСМА ще поеме щафетата. Преди 10 дни или всъщност миналия понеделник, да, точно преди 10 дни, представителя на Европейската Централна банка тук ни каза, че това не е работа на Европейската Централна банка, че тя не може да прави оценка на този тип финансови продукти. Представителя на Европейската Централна банка ни каза да се обърнем към компетентния надзорен орган, а това е ЕСМА и се отнася за целия банков сектор. Благодаря. Благодаря ви. Сега нека да чуем господин Тилмар Лендър от комисията. Uh, us, uh... Благодаря, че ни дадохте думата, господин председател. Uh, много интересни изменения и допълнения правите на нашето предложение и те всички заслужават uh, внимателно проучване. Проблемът обаче се състои в това. Опасяваме се, че решението трябва да бъде по-скоро незабавно. Е, няма за кога да се чака. Е, залогът е, е в размер на 1 трилион. И общо взето измененията 397 и другите свързани с него, които целят да се придаде полубанков характер – е, на тези инвестиционни инструменти, е, поне според нас, е, представят едно краткосрочно решение. Тоест, ако не се възприеме решението на буферите. Така че ние сме особено удовлетворени от това, тази насока и сме готови да, да работим е, с вас е, за е, изменение и регламентиране на фондовете с постоянна стойност на активите в посока към банкови институти. Благодаря. Докладчицата. Благодаря, господин председател, на всички колеги, които се включиха в дискусията. Разбирам <coughs> вашите затруднения. Ще се опитам да бъда кратка, предстои гласуване. Е, важно е обаче <laughs> да възприемем едно цялостно решение. Е, важно е да... Е, за мен е главният, главният въпрос е за ликвидността и, и за диверсификацията и съответното третиране на фондовете с постоянна нетна стоеност на активите, общо и данъчно. И Следователно, ние бихме могли, мисля, да се позиционираме точно както се е позиционирал съвета, а тези разнопосочни позиции тук будят тревога. Ако не ги преодолеем, консенсус няма да постигнем. Наистина, материята е тежка и аз в качеството си на докладчик е, се опитвам да примиря твърде взаимно противоречиви позиции помежду ви. Що се отнася до системния риск, що се отнася до риска за европейския данакоплатец. Трябва да потърсим компромис, е, трябва да направим поредната стъпка напред, да възприемем главните опасения на хората. Всъщност, аз бих поискала комисията да коментира предложението за променлива цена на акцията и и, и, фондовете с променлива нетна стойност на активите. Комисията има вероятно своите разработки в това отношение, а някои от докладчиците в сянка предлагат неща по, такива, по които комисията би могла осведомено да се е, изкаже. Това предложение го работим, мисля, от септември 2013 година. Вероятно, това е рекорд е, в, в нашата комисия и според мен крайно време е да направим стъпка напред. Не можем се да, да е, играем на шикалки, така да се каже. Трябва да, да вземем е, бика за рогата и, и да направим стъпка напред. Още повече, че имаме международно поети ангажименти. Е, заявили сме, е, че ще постигнем напредък. И съществено значение е да, да го имаме предвид. И както казах в самото начало, е, Важно е за, за авторитета на нашата комисия, а и на Европейския парламент да покажем, че сме в състояние да намерим решение. Е, нали, сега, това, че едно решение е трудно, е, не е достатъчно основание, то просто да бъде е, подметено е, в кюшето. Е, сега, да, трябва да си даваме сметка за разликите между американския и европейския модел. Е, аз съм достатъчно запозната с, с тях. Но има полуки, които можем да извлечем от американската практика. Още повече, че продуктите в Европа са твърде подобни на американските. И както казах в самото начало, господин председател, предстои съвещание на докладчиците в сянка следващия понеделник. Ще предложа на колегите компромисни предложения, но очаквам още няколко поне срещи такива, преди да можем да се справим с всички повече от 700 е, стари и нови изменения, пък и моите, като добавим към тях. Та, благодаря ви. Високо ценя вашето мнение, в това число на колегите, които не са докладчици в сянка. По възможност ще се съобразим с всички. Благодаря. Благодаря. И сега вече мисля, време е, е парламента да вземе е, своето становище и още през първото полугодие на на тази година да започне преговори с съвета. По график 23-24 е, феврари би следвало да гласуваме тук в комисията, в пленарната зала на 2 март. А сега можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Гласуваме нашето становище по годишния доклад на Централната банка, Централната европейска банка. Господин Зайбер е господин Залба, извинете, е наш докладчик. Готови ли сте, колеги? Чакам още няколко секунди да се приготвите. Да направим проверка на системата. Е, е, е, да видим колко души гласуват. Господин Хейс си намери картата. Отлично. Нека да направим една проба. Започнете гласуването. някои колеги не гласуват. От НП един в повече. Моля, все, все още е така, моля да, да коригирате. Така, да започнем компромисно предложение А за Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 54 за. Против. Да проверим. Започнете гласуването по 54-то. Все още един от НЕП е в повече. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се. 55-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57-мо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно бе, за против въздържали се приема се. Четвърта точка на комисията за заетостта, за против въздържали се, мисля, че се отхвърля. Да проверим. Още двама очаквам да гласуват. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Следващата точка 5 от Комисията по заедостта за, против, задържали се, отхвърля се. И седма точка по същия начин за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно це. Исусно изменение към него, колкото разбирам. Приемате ли устното изменение? Да. Значи. Значи гласуваме отделно. Първо компромисното като цяло. За. Против. Не, обратно. Значи първо се гласува устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се то. И сега компромисното предложение без устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Осма точка от Комисията по заедостта за, против, Въздържали се. Приема се. По-нататък 18-то. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 19-та точка заедостта за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно Д. За. Против въздържали се, приема се. Тук отиваме на 70-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Започнете гласуването. 72 изменение. Отхвърля се. 73-то за. Против. Въздържали се. Проверка по 73-то. Започнете гласуването. Приема се. Компромисно е за. Против. Въздържали се. Приема се. Девета точка от заетостта. За, против, въздържали се. Приема се. Десета от заетостта. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Единайста точка по същия начин. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисно F. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. 86-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за. Против въздържали се, приема се. 88 за, против. Да проверим 88. Започнете гласуването. Ще трябва да повторим. Ето сега можете да гласувате вече. 88 изменение. Така. Прекратете гласуването. Приема се. 89-то. За. Против. Да проверим. Мисля, че се отхвърля този път, но все пак е, започнете електронното гласуване по 89-то. Прекратете. Отхвърля се. Компромисно хаш. За. Против. Въздържали се. Приема се. 91. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се компромисно и за, против, въздържали се, приема се. 94-то за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, Отхвърля се 96-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 14 точка от комисията по заедостта. За. Против. Въздържали се. се. 22 точка от същата. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 23-та точка от същата за против въздържали се отхвърля се 24-та от същата за против въздържали се отхвърля се 25-та точка от комисията по заедостта все така за против въздържали се Отхвърля се. 26-та точка от същата. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 27-ма. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно йод. За. Против. Въздържали се. Приема се. 102 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 103 за. Против. Проверка. 103 Започнете. Прекратете. Отхвърля се. Компромисно К. За против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно L за, против, въздържали се, приема се. Компромисно N за, против, да проверим. Моля да гласувате компромисно N. Компромисно М се приема. 123-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, приема се, компромисно N за, против, въздържали се, приема се. Компромис 129 за, Изменение 129 за, против, въздържали се. Ще проверим електронно. Моля, гласувайте. Close. Is rejected. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис О. За. Против. Гласуваме електронно. Компромисно О. Един не е гласувал. Край на гласуването. Приема се. Компромисно П. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно КУ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 142 за, против, Гласуваме електронно по 142. Is uh, adopt... Ah, no, now Nina Gill, you, has, you have the... Нина Гил, вие си получихте картата за гласуване. Добре, отхвърля се. 153 за, против. Електронна проверка по 153. Моля, гласувайте. Is adopted. Приема се. 154 за. Против. Електронна проверка по 154. Моля, гласувайте. Thank you. Rejected. Compromise R. Отхвърля се. Компромисно R. За. Против. Въздържали се. Приема се. Комисията по заетост точка 29 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Изменение на комисията по заетост по точка 29. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Изменение 160 за против въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. Моля, гласувайте по 160.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 Електронна проверка по 164. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно те. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, електронна проверка по втората част. Моля, гласувайте. Сега можете да гласувате. Отхвърля се. Втората част не бе приета. С това гласуваме изменение на комисията по заето с точка 20 за, против, електронна проверка. Моля, гласувайте. Thank you. Край на гласуването. Приема се. Комисията по заетост, точка 21 за, против. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Четирима колеги още не са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 168 за, против. Електронна проверка по 168. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно Ю за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно Ви за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, електронна проверка по 190. Моля, гласувайте. Приема се. 191 за, против, електронна проверка по 190. 191, извинете. Край на гласуването. Отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против. Електронна проверка по 194. Моля, гласувайте. Приема се компромисно W за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Хикс за, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Y за, против, въздържали се, приема се. Изменение 204 за, против, въздържали се, приема се. 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, електронна проверка по 206. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 207 за, против. Електронна проверка по 207. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против. Електронна проверка по 208. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 209. За. Против. Електронна проверка по 209. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се първоначалният текст, точка 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Z за, против, въздържали се, приема се. Компромисно АА за, против, въздържали се, приема се. Компромисно АБ за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Изменение на комисията по заето с точка 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно АЦ, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Електронна проверка по втората част на компромисно АЦ. Моля, гласувайте. Двама души още не са гласували. Край на гласуването. Приема се. Комисията по заето с точка 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно АД за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно АЕ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно електронна проверка по изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С един глас разлика. Компромисно АФ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32. За. Против. Електронна проверка по 32. Моля гласувайте. Отхвърля се. Първоначалният текст на точка от преамбюла Г е за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Г е за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Х за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против,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 Изменение 43. За. Против. Електронна проверка по 43. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44 за. Против въздържали се, отхвърля се. 44-то електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се компромисно А и с устно изменение – Нека първо гласуваме по устното изменение. За, против, електронна проверка по устното изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисното изменение с устното изменение – Сега преминаваме към точка от преамбюла 1 от първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст, точка от преамбила 2 за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила 3 за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила 4 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст с измененията. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Still one vote miss. Един колега не е гласувал. Край на гласуването. Докладът се приема с 39 гласа за, 10 гласа против, 8 на въздържали се. Поздравления за докладчика. Yeah, yeah. Преустановяваме работа за 10 минути. Ще започнем отново в 11 часа. Предстои ни економически диалог с председателя на съвета по економически и финансови въпроси и финансов министр на Латвия. Dear colleagues, Уважаеми колеги, моля вземете местата си. We warmly welcome uh, Приветстваме с добре е дошъл Янис Рейрс. финансов министр на Латвия и председател на съвета по економически и финансови въпроси – за тези 6 месеца. Пожелаваме ви успех на вас и на Латвия в рамките на 6-месечното председателство на съвета на Европейския съюз. За нас важни са всички досиета в рамките на економическите и парични въпроси. Много от тях са включени на тристранните срещи, като например фонда за стратегически инвестиции. Както знаете, съвета реши, че заради важната си роля за макроекономиката, това досие ще бъде гледано от съвета на министрите по економически и финансови въпроси тъй като това е законодателен акт от важно значение за инвестиционния план на Юнкер. Както знаете, Европейският парламент ще излезе с окончателното си решение във връзка с разпределението на ресурсите по инвестиционния план в най-скоро време. Нашата парламентарна комисия ще играе основна роля в преговорите по това досие – Надяваме се, че то ще бъде прието бързо, в рамките на бързата процедура, за да може инвестиционния план на Юнкер да започне да работи бързо. Това ще бъде и първата ни тема на разговори с Латвийското председателство и съвета. Тази сутрин обсъдихме фондовете на паричния пазар, структурните реформи в банковите институции. Остават ни и други теми, които ще бъдат обсъждани в последствие. Приветстваме работната програма на Латвийското председателство. Вие ни запознахте с вашата работна програма. Надяваме се, че ще имаме ползотворно сътрудничество с вас. Днес ще действаме както по традиция. Първо ще чуем уводните думи на председателя на ЕКОФИН, около 10 на минути, след което ще имаме е, въпроси и отговори в рамките на 5 минути. Заповядайте, господин министр. Е, Благодаря ви. Уважаеми дами и господа депутати, за мен е удоволствие да ви представя приоритетите на латвийското председателство за първите 6 месеца. Надяваме се, че ще постигнем основните си цели. Разчитаме на конструктивно сътрудничество с вас през следващото 6 месече. Преди да започна с задачите, които ни очакват, бих искал да покажа поздравления на италианското председателство за свършеното от него. Доста постижения бяха направени през изминалите 6 месеца. Ние ще направим всичко възможно, за да поддържаме това добро сътрудничество между институциите на Европейския съюз. Латвия поема председателството на Европейския съюз в важен и труден момент, изпълнен с предизвикателство. Европейския съюз ще трябва да изпълни както краткосрочни, така и дългосрочни и, дъл... и средносрочни цели в областта на ам, финансовите инструменти. Ще трябва да се приемат допълнителни мерки, за да може да се справим с финансовата криза и нейните последствия. Това изисква големи усилия от държавите членки и европейските институции. Това изисква и жертви от страна на европейските граждани. Опоритостта на европейския народ беше забележителен. Въпреки това обаче все още усещаме последствията на финансовата криза. Много предизвикателства предстои да бъдат посрещнати нямаме достатъчно растеж, нивата на безработица са изключително високи. Европа трябва да действа умно, за да може да си върне економическия растеж, да улесни инвестициите и да постигне положителни резултати, резултати извинете, в областта на безработицата. Необходимо е да следваме балансирана данъчна и финансова политика. Опита ни показва, че запазването на фискалната стабилност е най-добрият избор, тъй като по този начин ще се улесни растежа и инвестициите с оглед на основната ни цел, ние ще отделим специално внимание на трите приоритета, които бяха представени миналата седмица в Страсбург. Дигитална Европа, ангажирана Европа и конкурентна Европа. Аз днес бих искал да се спра на конкурентоспособността в основните сектори. Ще работим в тясно сътрудничество а, с вас в това отношение. Економическото управление, банковия съюз, а, регулирането на финансовите пазари и фискалната политика. Сега няколко думи за конкурентоспособността. Тя е изключително важна. Трябва да бъде конкурентоспособна, за да имаме растеж. Трябва да насърчим и инвестициите. Разбира се, това ще доведе до успех за всички търговски продукти и услуги. Ще доведе до създаването на нови работни места. Нуждаем се и от по-голяма последователност, за да постигнем конкурентна економика и конкурентен сектор на услугите. Това е възможно чрез улесняване на инвестициите. Инвестициите, които трябва да бъдат съпровождани с структурните реформи. Ние няма да пестим усилия, за да може да се приложи инвестиционния план за Европа. Ще направим всичко необходимо и за приемането на необходимите законодателни актове. Латвийското председателство ще гарантира, че Европейският инвестиционен и стратегически план ще започне да действа в средата на 2015 година. Имаме доста амбициозен график. Създадохме и специална работна група, която ще обсъжда това законодателно предложение. Първото заседание на тази група ще бъде в понеделник. Разчитаме на вашата подкрепа и се надяваме да работим в добро сътрудничество с Европейския парламент. Ние не се ограничаваме само единствено до стратегическия инвестиционен план. Ние подкрепяме инвестиционния план на комисията във всичките му измерения. Същевременно с това ще подкрепим списъка с европейски проекти, което от своя страна означава да имаме по-добро законотворчество в областта на бизнеса. Това ни осигурява и плавното преминаване към капиталовия съюз. Бихме могли да подобрим единния вътрешен пазар, което е предварително условие за по-добра бизнес дейност, което от своя страна ще позволи на Европа да привлече повече инвестиции. По този начин ще се изпълнят и целите от стратегията Европа 2020. По отношение на економическото управление, латвийското председателство възнамерява да осигури е, ефективно протичане на европейския семестър, като се изпълнят е, и целите по стратегията Европа 2020. Ние гледаме положително на факта, че Европейската комисия отделя достатъчно внимание на инвестициите и фискалната отговорност. Те са залегнали в годишния обзор на растежа. По този начин ще се улесни протичането на европейския семестър. Много важен е и съвместния график с следващите председателства. Предложенията за засилване на дискусиите с оглед на спазването на графика ще бъде много важно. Ще поканим министри на различните държави членки да се включат в дискусията. За никого не е тайна, че Специфичните е, за държавите членки препоръки е, започват да се прилагат, но това прилагане трябва да се случва по-бързо. Европейската комисия е, възнамерява да направи преглед на економическото управление или това са така наречените пакети от 6 и 2 законодателни акта. Има поле за подобрение в това отношение. Зная, че вие вече работите по въпроса. Ние в съвета също сме готови да се включим в дискусията. Вярвам, че съвсем скоро тази ползотворна дискусия с Европейския парламент ще може да започне. Вече упоменах стратегията Европа 2020. Съвета смята, че основният курс залегнал в тази стратегия продължава да е валиден – Структурните реформи в държавите членки продължават да са изключително важни. Това ще доведе до по-голяма производителност и до растеж. Целите в областта на развитието трябва да бъдат включени в различните инициативи на отделните политики и трябва да бъдат неразривна част от европейския семестър. Очакваме по-подробно законодателно предложение от страна на Европейската комисия по време на нашето председателство. Няколко важни стъпки бяха направени миналата година и по отношение на Банковия съюз. По този начин се прекратява опасната връзка между банковите институции и държавите членки. Ще ви дам два примера. Европейската централна банка изпълнява надзорни функции в рамките на единния финансов механизъм, като тя прави необходимата оценка. След като съвета и парламента приключиха работата си по единния механизъм за надзор, по банковите институции имат по-добри възможности за работа и за създаване на растеж. Председателството ще гарантира, че банковия, условията на банковия съюз се спазват и ако е необходимо, ще предприемем и допълнителни мерки, за да може той да бъде действащ колкото се може по-бързо. Надзора изисква финансова стабилност, а тя е необходима, за да има економическа дейност и за да бъдат защитени депозитите – вече направихме значителен напредък в това отношение и очакваме да работим в тясно сътрудничество и за бъдеще. Сега бих искал да се спра на регламента за финансовите пазари. Той е необходим, за да може да има а, кредити къ... в реалната економика. Латвийското председателство ще улесни а, дискусиите за структурните реформи, като ще разгледа и независимостта на големите банкови институции, както и рисковете за древните данъкоплатци за данакоплаците. Необходимо е банковите институции да могат да спомогнат за растежа. Решени сме да стигнем до политическо споразумение по това изключително важно досие в рамките на нашето председателство. Друга важна тема мерките, които трябва да бъдат предприяти с оглед по-голямата прозрачност при финансовите сделки с ценни книжа. Същото се отнася и до надзора върху ценните книжа в рамките на сенчестото банкиране. Успяхме да стигнем, очакваме да достигнем до споразумение с, парламента в края на нашето председателство директивата за услугите за плащанията, както и директивата за разпределението също са изключително важни и очакваме да постигнем политическо споразумение с Европейския парламент до края на нашето председателство. Ако желаем да възвърнем доверието в финансовата система, е важно да запазим и цялостта на финансовия пазар. Необходимо е да предотвратим и всякакви злоупотреби. Надяваме се да приключим дискусиите с вас и по отношение на регламентът за референтните стойности. По този а, начин ще благоприятстваме финансовите инструменти и изпълнителите. И на следващо място възнамеряваме да организираме обмен на мнения с оглед създаването на капиталовия съюз. В заключение бих искал да спомена няколко думи за фискалния съюз, който привлече вниманието на всички. Той ще бъде поставен на обсъждане в ЕКОФИН. Вече не говорим само за данъчни злоупотреби и данъчни измами, т.е. нелегални методи за избягване на плащането на данъци, но и легалния начин за избягване на плащането на данъци също ще бъде обект на внимание. Много беше постигнато през последните 6 месеца. Бих искал в това отношение да подчертая приемането на преразгледаната директива за административно сътрудничество, която с която през 2018 година ще се сложи край на тайната на банковите сделки. Изменението на директивата за дъщерните компании също ще бъде направено. Надяваме се да можем да го направим следващата седмица. ще продължим работата на италианското председателство, като създадем пътна карта за за намаляването на данъчната а, основа. Ще се спреми на момента за договарянията с трети държави. Латвия ще отдели специално внимание и на а, сделката върху финансови сделки, извинете, върху таксата върху финансовите сделки, като се надяваме, че ще успеем да улесним диалога между участващите в този законодателен акт държави и тези, които не се включиха в него. Същевременно трябва да се справим с изместването на производството извън Европейския съюз и изкривяването на пазара. Уважаеми дами и господа, Европейския парламент играе важна роля в изпълнението на дневния ред на Европейския съюз. Разчитам на тясното ни сътрудничество, защото само ако обединим усилията си, ще можем да защитим интересите на нашите народи. Ще работим в тясно сътрудничество, ще очакваме вашите предложения през следващите няколко месеца. Благодаря ви за вниманието. Сега оставам на ваше разположение за въпроси. Thank you, Благодаря ви. Ние също изразяваме готовност да взаимодействаме с вас. Благодаря ви, господин министр, за информацията, която ни предоставихте, за програмата, която ни общо заето подкрепяме. Давам думата на първия наш колега от НП. Ähm, господин Балц, добре дошъл, господин министр. Радвам се, че засегнахте толкова много теми. Бих искал сега при първите разисквания в рамките на вашето председателство и аз да засегна две много интересни за мен теми. Латвия вече е член на еврозоната. Аз бях докладчик по тази тема. Знам, че много последователно извършихте бюджетна консолидация и проведохте процес на реформи. Като председател на съвета по економически и финансови въпроси, как ще гарантирате продължаването на този процес на реформи в цяла Европа? Вторият ми въпрос. Европейският парламент и съветът ще участват в вземането на решение за създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Как ще гарантирате успеха на този фонд през идните месеци? Какво ще направите за това да бъдат подбрани най-добрите проекти, които да бъдат финансирани по този фонд? Paldies par eh, jautājumiem, Balskungs. Eh, Благодаря за въпроса. Вие казвате, че едва сме започнали изпълнението на председателския си мандат и разбира се сте прав. Е, в Латвия обаче и, и правителството е съвсем отскоро беше е, сформирано и утвърдено през ноември миналата година след произведените избори. Що се отнася до консолидирането на реформата, до е, Европейския фонд за стратегически инвестиции, И това е, този фонд е поредният а, е, а, е, източник на финансиране от Европейския съюз. Имаме кохезионни фондове, имаме финансиране на научните програми, обаче нямаме всъщност достатъчно средства за стратегически капиталовложения и този фонд е, е създаден именно с, да се попълни тази празнота, да, да се привличат е, такива инвестиции. Създаването на фонда обаче не променя положенията, които вече са прияти по пакта за стабилност, по пакета от 6 или от 2 акта, цялата нормативна уредба, която действа, все така ще действа. Но по този начин ще се създадат инвестиционни възможности за всички държави членки. Това от една страна, а от друга страна, разбира се, наличието на този фонд е, няма да примахне необходимостта от структурни реформи в държавите членки. Комисията ще прави оценка на кандидатстващите проекти, такава оценка ще прави и Европейската инвестиционна банка, която пък разполага с значителен опит в областта на проектното финансиране. И тук мултипликационният фактор е много важен, И а, финансовите средства ще бъдат отпускани а, а, на кредитополучатели с най-висок кредитен рейтинг. Значи фондът е факт. Първото заседание на експертната работна група вече се проведе. През месец март ще започнат политическите разговори с държавите членки. И оттам нататък ще видим как ще потръгне работата по подбора на проектите. Да, да не пропуснем някой добър проект, като в същото време критерият за висока кредитоспособност, три пъти А и прочие, е, ще бъде е, строго прилаган за да се постигне мултипликационен ефект. Костас Мавридис от името на социалисти и демократи. Да, имайки предвид, че аз съм пръв е, изказващ се от нашата политическа група, бих искал да ви пожелая успех, е, господин министър. Уверявам ви в пълната ни подкрепа. Обръщам вниманието на два въпроса, най-вече за банковия сектор – сред приоритетите на вашето председателство се посочва и банковият съюз. Един от вашите приоритети за следващите 6 месеца. И първи въпрос в тази връзка. Наскоро постановеното от Европейския съд решение повдига един много важен въпрос за ролята на така наречената тройка. Тук в Европейския парламент сме приели и резолюция, която поставя под въпрос демократичната легитимност на някои решения, свързани с економиката и финансите. И аз бих искал да чуя какво мислите вие по този въпрос, имайки предвид, че е, опитът до сега е по-скоро трагичен. В Кипър в 2013 година когато Европейската централна банка се намеси като кредитор от последна инстанция, и, и тогава всъщност бихме могли да кажем, определено пострада демократичната легитимност. Банковият съюз, за него много се говори, но, но винаги на теоретично експертно равнище, а не и на политическо, не и с оглед на демокрацията и интересите на гражданите. Когато депозитите не са гарантирани от Европейската Централна банка, какво? Означава, че всяка държава членка по-отделно ще трябва да ги гарантира. И можем да си представим каква би била цената за една такава държава. Поражда се неравенство, драстично неравенство между страните ето защо ние бихме искали да се създаде единен режим е, за гарантиране на, банковете, на банковите е, депозити. Ето и по този въпрос бих искал да чуя вашето мнение. Благодаря. Э, Varbūt э, mana atbilde būs э, nedaudz plašāka. Моят отговор вероятно ще бъде по-общ, не само с оглед на Банковия съюз, въпреки че вие сте прав наистина. Банковият съюз е сред приоритетите на нашето председателство. И както казахте, миналата година бяха взети сериозни мерки за създаването на банков съюз. На 4 ноември миналата година Европейска централна банка пое пълни надзорни правомощия в рамките на единия механизъм за банков надзор. След като бе проведена предварителната обща оценка. Беше направена оценка на различните банкови показатели. Е, на няколко банки бе е, наложено да подобрят е, капитализацията си, за да могат по-ефикасно да обслужват економиката. А в същото време не можем да смятаме, че единния надзорен механизъм е окончателно завършен и съвършен. Той, той трябва да бъде подобряван непрекъснато и в тази връзка активно трябва да се работи за укрепване на сътрудничеството между ЕЦБ и националните централни банки и съответните надзорни органи. За да се осъществява по-ефикасен контрол за жизнеспособността на банковите институции, така че да се предотвратят за бъдеще и ситуации, като посочената от вас възникнала в Кипър. Очакваме в тази връзка да сътрудничим с всички заинтересовани страни. Благодаря. Тройка, nothing about the тройка. А за тройката нищо не казахте. въпросът за тройката. Ще трябва да изчакаме доклада на четиримата председатели, по него се работи и възоснова на констатациите, съдържащи се в този доклад, държавите членки ще вземат решение за бъдещите си стъпки. Благодаря. От името на ЕКР, господин Берт Лука господин председател. Добре дошъл на заседанието на Комисията по економически и парични въпроси на Европейския парламент. Ще ви задам въпрос в качеството ви на председател на съвета по економически и финансови въпроси. Каква е вашата оценка на неодавнашното съобщение на Европейската комисия за предвиждането на гъвкави елементи в пакта за стабилност и растеж. В момента има проблеми във връзка с този пакт в Франция и Италия. Франция получи отсрочка за коригирането на свръхдефицита си има проблеми с постигането на средносрочните си цели за бюджета. Подобно е положението и в Италия. Тя следваше да постигне средносрочната си цел за бюджета през в средата на 2015 година, но няма да може да се справи. В Франция ще се даде възможност за структурни реформи, а в Италия се обмисля и възможност за по-низки корекции. Каква е вашата оценка на тези елементи на гъвкавост, които бяха въведени от комисията? Вторият ми въпрос към вас е в качеството ви на министър на финансите на Латвия. Латвия премина през тежка криза в контекста на финансовата криза през 2008-2009 година. Тогава Латвия своевременно и изключително точно изпълни всички изисквания на Европейския съюз, за което бяха необходими големи жертви от страна на гражданите. В резултат от това страната успя да намали дефицита си под прага от 3%. Как ще обясните на вашите избиратели, на латвийските граждани, че Европа не мери с двоен аршин, че не прилага едни критерии към по-малките държави и други към по-големите? Э, Runājot par pirmo э, sadaļu, э, kā в е отговор на първия ви въпрос, така, в качеството си на председател на съвета на министрите по економика и финанси, подкрепям известието, съобщението на комисията, което споменахте, за прилагане на възможностите за гъвкавост по действащия пакт за стабилност и растеж. А фондът за стратегически инвестиции, както казах, няма да повлияе по какъвто и да било начин на пакта за стабилност и растеж. Известието на комисията просто изяснява в далеч по-голяма степен на вниманието на държавите членки това как комисията ще оценява отделните економически показатели. И, и разбира се, оценката на тези показатели е прерогатива на Европейската комисия – съветът не може да се меси в този процес. Разбира се, ние ще проведем разговори с комисията, ще изслушаме нейното становище с доклада е, и, евентуалните препоръки. Съответно ще се установят и гледищата на министрите, т.е. На, на държавите членки. И една от възможностите наистина е да се пристъпи към изменение и допълнение на действащото законодателство. Поради което сме удовлетворени, че комисията е, е, е готова да, да проучи този въпрос за прилагането на гъвкавостта дори без да се стига до изменение на действащото законодателство. Е, известието на комисията в това отношение е красноречиво. Пакта за стабилност и растеж, данъчна дисциплина, структурните реформи са все така на дневен ред. А в отговор на втория ви въпрос за двойния стандарт, за финансовото бреме, според мен в известието си комисията не налага някакъв двоен аршин. Изискванията, свързани с, с режима на гъвкавост, ще се предлага, прилагат еднакво за всички страни. Благодаря. Е, дали има още малко време, казва ораторът от ЕКР. Не, не, за съжаление. Не, мисля, че ми бях, бях, беше останало малко време. От групата на либералите Сирвигуар. Благодаря, господин председател. Господин министр, благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Аз бих искал да ви задам един по-общ въпрос. Вашето експозе пред нас бе много, много коректно. Вие е, е, грижливо повторихте всички ключови думи в него. Лисабонска стратегия, прочем, е, стабилност и какво ли не. Не оставате ли с впечатлението обаче вие, че днешната обстановка е далеч, далеч по-тежка? Е, както казаха колегите, държави членки, които не спазват поетите ангажименти за финансова дисциплина, е, ръст на безработицата, която буди сериозна тревога навсякъде в еврозоната, допускат се грешки от една или друга държава членка. От друга страна обаче се отправят нападки към Европейската централна банка с оглед на нейната независимост. Може ли да се продължава по този начин? И не смятате ли, че е ваша отговорност като председател на съвета да напомните на всички строго и твърдо всички ангажименти, които са поели, а първия от тях е да се поддържа общата валута и за тази цел всеки трябва да престане едностранно и е, еднолично да се произнася пред своите граждани. Е, мога да, да цитирам изказвания от Франция, Германия, Италия, не знам, Латвия не, не, не познавам езика ви, но не би ли трябвало да призовете колегите си да се обединят около общо послание? Е, в встъплението си аз казах, е, че положението не е, не е лесно, економическата обстановка е доста сложна. но, но корните на, на, на това положение е, намираме в кризата от 2008-2009 година и в това отношение Европа не е изключение. Да вземем Латвия, ние взехме мерки за финансови и бюджетни ограничения, е, проведохме структурни реформи, насочихме значителни финансови средства към инвестиции, към капиталовложения, в това число от структурните фондове. Обаче, кризата не може да бъде преодоляна само с една от, от, от, от тези мерки, която и е да било тя. Е, не, нито само структурната реформа, нито само бюджетна дисциплина, необходими са инвестиции за много държави членки, е, са отделени средства от, е, от кохезионния фонд и последната идея на комисията, подкрепена от съвета, за този фонд за, за стратегически инвестиции е, ще способства е, за подобряване положението на всички държави членки. аз мисля, че това е един от отговорите, но решението. Съветът на министрите на економиката и финансите е решен да приеме необходимото законодателство до март тази година и ние вече обсъдили с председателя на, на вашата комисия, веднага след като съветът приеме своята позиция, да, зачен, да наченем триалога или тристранните разговори с участието на Европейския парламент и мога само да се надявам, че този инвестиционен план ще бъде ефикасно решение за намаляването на безработицата, за стимулирането на растежа. Този инвестиционен план не премахва, както казах, е, действието на другите механизми е, за стимулиране на растежа без е, увеличаване на държавната задължнялост. Тоест, структурната реформа, бюджетната дисциплина са все така на дневен ред. От името на Обединената левица Мигел Вегаш Благодаря. Една критична бележка, ако ми позволите в началото. Знаете, много е лесно тук в Европейския парламент да се критикуват правителствата, това не правили, онова не правили. Проблемът обаче е, че в е, е, държавите членки има някои реалности, е, които не могат да бъдат подминати, свързани с безработицата, с недостига на капиталовложения и предвид тези предизвикателства правителствата е, е прилагат известните е, е, решения. Е, имаме е, отличници в това отношение и, и е, някакси изоставащи. Ето в, в Латвия е, трудовите възнаграждения е, бяха намалени с е, 30%. Е, нещо, ако щете, е, е, е, нечувано. Е, е, обаче. Е, е, виждаме какво става в резултат от това. Нараства безработицата на 18,5%, 25% спад на националния на вътрешния брутен продукт. И при тези условия аз бих предпочел да бъда е, е, слаб ученик, е, не може е, все така е, да се упорства е, по пътя на една политика, чието последици са повече от очевидни. Що се отнася до въпроса за гъвкавостта, признавам, че не мога да разбера защо при това се изключват страните, които са в процедура за прекомерен бюджетен дефицит. Ето това е моя въпрос. В Португалия ние абсолютно, жизнено важно е това да увеличим капиталовложенията. Е, е, е, фактически непрекъснато губим от възвръщаемост на капиталовложенията, обаче понеже сме в процедура за прекомерен бюджетен дефицит, сме изключени от тези възможности за гъвкавост. И оттам нататък за задлъжнелостта. Чува се в Европейския съюз, че е необходимо е, е, особено след гръцките избори, да се свика конференция на най-високо равнище за държавния дълг. Така че въпросът да бъде решен е, глобално. От Германия Вернер Смит, например, предлага да се свика конференция на кредиторите и на задлъжнелите държави. Как мислите вие? Благодаря. Първо би, би, би трябвало да ви поправя. Е, безработицата е под 10%. И общо взето не се е променяла през последните две години. А на, при върха на кризата безработицата беше около 20% у нас. А е, що се отнася до бюджетната дисциплина, стабилизацията и пакта за стабилност и растеж? Имали сме възможност да проучваме сравнително нещата, ако вземем положението през 2008-2009 и сега, мерките, които трябваше да бъдат предприяти в Латвия, е, бяха обект на сериозна критика. Е, нямаше от кого да се учим, нямаше е, с кого да се съпоставяме. Сега обаче нашите темпове на растеж и развитие са положителни и, и то твърде положителни. И ние не се намираме в някаква особена ситуация, т.е. не сме изключение. И у нас има безработица, има младежка безработица – а, има изтичане на, на хора, на, на, на човешки капитал от страната. Но от друга страна, нашите темпове на растеж са сред най-високите в Европа след кризата. Е, време се присъединихме към еврозоната и благодарение на кохезионните фондове, от друга страна, е, на които се падат близо 70% от всички капиталовложения в страната, ние успяхме да привлечем и частни инвестиции. Е, стопанските дейци у нас е, гледат с доверие на държавата и подновяват инвестиционната си активност. Нали? Просто да се увеличава дълга и да се влагат средства без структурна реформа и дисциплина, просто би означавало в дългът да расте непрекъснато и нищо повече. Господин Анеманс. voorzitter. Mijn vraag aan het Litse voorzitterschap. Eh, ik heb gisteren. Благодаря, господин председател. Вчера разговаряхме с друг ваш министър, който заяви, че нещо трябва да се промени. Днес вие казахте, че Режимът на по-голяма гъвкавост ще се прилага еднакво към всички, но това според мен не е вярно. В крайна сметка не ми е ясно какво ще предприемете през следващите няколко месеца. Утре предстои да разговаряме с господин Драги за изкупуването от Европейската Централна банка на държавни облигации – какво е вашето мнение по този въпрос? Вашата страна се опитва да се справя колкото се може по-добре, но в случая става дума за държава, която е преминала през програма на изключително строга бюджетна дисциплина. Какво възнамерявате да предприемете? Ще правите онова, което изисква от вас комисията ли? Когато говорихте за режима на по-голяма гъвкавост, заявихте, че предстои комисията да вземе решение. Това означава ли, че няма какво толкова да очакваме от вашето председателство? Кристиан Каринс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 принос на съвета на министрите на економическите и финансовите въпроси, що се отнася до режима на по-голяма гъвкавост, е да проведе разискване, да обсъди съобщението на комисията и да излезе с становище. По въпроса за това какво предписва и какво не предписва комисията, мога да кажа, че председателството има мандат. Ще трябва да се вслушаме в гласа на държавите членки, да отчетем и тяхната позиция. Така ще действаме по време на нашето председателство. Не мога да предвидя какви ще бъдат позициите на държавите членки, но в качеството си на министър на финансите на Латвия съм убеден, че трябва да продължим по пътя на бюджетната дисциплина и структурните реформи. Приветстваме съобщението на комисията за гъвкавостта, тъй като то внася повече яснота. Разговаряхме с представители на комисията, които заявиха, че не се предприема опит за разводняване на пакта за стабилност и растеж, за отслабване на изискванията по него. Комисията не е предложила изменения в този пакт. По въпроса за приоритетите ни. Един от тях е укрепването на вътрешния пазар, на енергийния и цифровия пазар. Латвия е на четвърто място в света, що се отнася до покритието с интернет. Понякога има проблеми с скоростта на връзката. За дружествата е важно да имат достъп до единен пазар. Това е един от приоритетите ни. Благодаря, Християн Каринс. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на латвийски, така че не си сваляйте слушалките. Господин министър, Към момента вие сте министър на финансите на Латвия. В миналото бяхте председател на Комисията по бюджети и данъчно облагане. Това бе по времето на министър-председател Домбровскис. Разполагате с широки познания по темите, за които говорихте днес. Тук в Европейския парламент понякога се създава особено положение, при което се водят разисквания между поддръжниците на повече финансова дисциплина от една страна и поддръжниците на повече капиталовложения от друга. Създава се впечатлението, че трябва да изберем между здравия разум и капиталовложенията. Някои колеги тук в парламента, четейки съобщението на комисията, стават с впечатлението, че тя възнамерява просто до безкрай да налива средства, да извършва разходи. Но какви ще бъдат последиците от нашето бездействие? Според мен финансовата дисциплина и капиталовложенията са съвместими. Като председател на Комисията по бюджет и данъчно облагане в Латвийския парламент, присъствах и на заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент. Тогава заявих, че бюджетната дисциплина, строгите бюджетни економии могат да бъдат обвързани с инвестиции. Това са две мерки, които вървят ръка за ръка. От една страна трябва да прилагаме мерки на строга финансова дисциплина, да извършваме структурни реформи. От друга страна трябва да се освободят средства за финансирането на проекти по Кохизионния фонд. Това бяха мерките, които предприехме на времето и в резултат от това се увеличи обемът на капиталовложенията. Бяхме обект на надзор от страна на Международния валутен фонд и на Европейския съюз. Финансирането, което ни бе предоставено, бе изцяло използвано за съфинансирането на проекти по Кохезионния фонд. Така успяхме да погасим дълга си към Международния валутен фонд две години преди предвидения за това срок. Дадохме тласък на растежа, безработицата започна да намалява. От една страна, това бяха логични последици, тъй като намалихме администрацията с 20%. От друга страна, започна да се увеличава обемът на капиталовложенията. Така, в рамките на 3 години станахме най-бързо разрастващата се економика в Европейския съюз. През 2014 година бяхме економиката, отбелязваща най-бързи темпове на растеж в еврозоната с 2,8%. Да се надяваме, че ще продължим по този път и през 2015 година. Обеден съм, че инвестициите структурни и структурните реформи не бива да бъдат противопоставяни на капиталовложенията. Чрез съфинансирането успяхме да реализираме економии и да намалим разходите си, като същевременно не се увеличи бюджетният дефицит. Нина Гил. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за изложението, господин министр. Имам три въпроса. Първият е за плана за стратегически инвестиции. Упоменахте, че ще се проведат политически разисквания с държавите членки. Много е важно, според мен, държавите членки да имат възможност за проява на гъвкавост, така че да могат да поставят средства в инвестиционния фонд. Казахте, че ще бъдат финансирани само проекти, представени от субекти с най-висок кредитен рейтинг. А аз останах с впечатлението, че по този фонд ще могат да кандидатстват проекти, които не са успели преди това да привлекат финансиране. Би трябвало от него да проистекат допълнителни ползи на ниво Европейски съюз. Докладчик съм по темата за парично-пазарните фондове. Разочарована съм от това, че не го упоменахте в изложението си. По този документ се работи от 2013 година насам. Италианското председателство положи големи усилия за усъвместяването на различните гледни точки в съвета. Нашата парламентарна комисия предстои да гласува по текста на 23 февруари. Според мен тези фондове са важен инвестиционен инструмент, който може да бъде използван в рамките на Съюза на капиталовите пазари. Би ми се искало вашето председателство да разглежда парично-пазарните фондове като приоритет. Би трябвало да се погрижите за това да се съвместят позициите на държавите членки и да започнат преговори с парламента. И накрая, приветствам ангажимента, който поемате за справедливо данъчно облагане, най-вече на многонационалните дружества. Тук има някои елементи, които са много важни за вас. Комисар Московиси заяви, че печалбите реализирани от държавите членки трябва да бъдат докладвани по държави. Водиха се разисквания за ролята на аудиторските дружества и на данъчните убежища. По коя от тези области смятате да работите и какво е становището на вашето председателство? Благодаря, госпожо Гил. Засегнахте един много важен въпрос. който е от значение и за Латвия, именно данъчното облагане – Предложението за законодателен акт за данъчното облагане е, обхваща голям брой законодателни мерки. Ние сме решени да работим по него, тъй като опитът ни показва, че когато се разрази кризата, Трябваше да решим проблема с укриването на данъци и с сенчестата економика. От тогава насам приехме редица законодателни актове в тези области, според които бяха вменени широки правомощия на данъчната администрация, широки правомощия за борба срещу укриването на данъците бяха приети и законодателни мерки за е, е, За нулевата декларация. Това бе много важно с оглед на борбата срещу укриването на данъци и данъчните измами. Въведохме им вид декларация, която дава възможност да се установи несъответствие между декларираните доходи и разходите на дадено лице, реалните му разходи за поддръжка на живота. Ще направим всичко възможно за постигането на бърз напредък по законодателното предложение за данъчното облагане. Той включва редица законодателни мерки. Не мога да се спра конкретно върху някоя от тях в момента. Госпожа Гил, споменах също и парично-пазарните фондове. Темата е много важна за мен. Аз също мисля, че това е важен въпрос. Трябва да благодарим на италианското председателство, което положи големи усилия в работата по тази тема, положи големи усилия за преодоляването на различията по нея. Все още има някои различия, все още нямаме обща позиция. Изискахме от комисията да излезе с предложения за преодоляването на различията. В момента, в който разполагаме с предложението на комисията, ще започнем работа. Ще се опитаме да постигнем споразумение между държавите членки. За съжаление няма да можем да преодолеем различията без комисията да излезе с ново законодателно предложение. Важно е също така да се запознаем и с оценката на въздействието, извършена от комисията. Председателят, благодаря. Предстои парламентът да гласува по този текст. Очакваме тристранните разговори да започнат своевременно. В тях, разбира се, ще залегнат становището на парламента и становището на съвета. Очакваме от вас да работите за приключването на работата по този документ до края на вашето председателство. Ивана Малетич. Добро дошли, съжали министру и председнику. Благодаря ви. Добре е дошъл на господин министър и председател на ЕКОФИН. Бих искала да задам два въпроса, като единият от тях е свързан с изненадващото покачване на швейцарския франк. Нещо, което се отрази на държави като Харватия и Полша проблема за свръхзадлъжнилостта на частно правите субекти също е много важен. Хората са в робство на кредитите, които са взели. Какви мерки възнамерява да предприеме Европейската комисия и вие от ваша страна възнамерявате ли да направите нещо в съвета? На следващо място, альтернативните инвестиционни фондове, те са свързани с кохезионната политика и с новата инвестиционна политика. Бих искала да попитам какво възнамерявате да направите, за да не се припокриват кохезон, кохезионната политика и новият европейски стратегически фонд за инвестиции. Не може ли Европейският фонд да бъде допълнение на вече съществуващите, а не да ги замени? Благодаря. Eh, eh, Благодаря ви за този въпрос. Отговорът ми за швейцарския франк и отражението му върху взетите кредити е следният. Много е тъжно всичко това, което се случва. А дали предвиждаме някакъв механизъм за компенсация, ако планираме такъв, то той ще трябва да бъде а, запълнен от дънакоплаците. Стъпката, която можем да предприемем е евентуално да се а, завърши банковия съюз. Но това означава да отидем в обратната посока. Европа не може да спасява тези, които работят в финансовата система. Банковите институции сами а, трябва да се спасяват чрез вътрешно а, е, финансиране, чрез търсене на по-големи инвеститори. Ние просто показахме пътя, по който трябва да поемат финансовите пазари. Всеки един сам отговаря за кредитирането. Всяка институция сама трябва да поеме отговорност за отпусканите или взиманите от нея кредити. Не смятам, че е правилно решение да се прилага един метод за кредитните институции и да се възприема изцяло друг подход към обикновените граждани. Аз съм министр на финансите и трябва да ви кажа, че има латвийци, които идват при мен и ми казват, имаме а, депозити в а, руски рубли, защото там ни се предлага 12% лихва по депозитите. Да, обаче сега в Русия има криза и ние искаме да попитаме вие какво ще направите като министр на финансите, а, за да а, спасите влоговете ни. На този въпрос аз мога да отговоря само едно. Останалите дънакоплаци не носят вина за това, че вие сте инвестирали а, в руски рубли. Няма да се намесим, защото механизмът за компенсация противоречи на решенията взети от предишния състав на Европейския парламент. Банковите институции трябва да се спасяват сами, като се сами намират финансиране. Едва след това може да се използва европейския механизъм или пък може да се намеси Европейската централна банка – не можем да предложим нищо по-различно на обикновените граждани, защото това са средства на данакоплаците. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Господин министър, нека първо ви направя един комплимент. Работя по законодателното предложение за реформата на структурата на банките и вече установявам, че благодарение на латвийското председателство по него е постигнат голям напредък. След като текстът бъде обсъден от парламента, ще започнем разисквания с съвета и вашето председателство. Сега нека ви задам един въпрос. През изминалата година Средносрочната прогноза за инфлацията в еврозоната бе по много драматичен начин отделена от целта за инфлацията от 2%. Какво означава това? Че финансовите пазари не смятат, че мерките, които планирате вие, като например смекчаване на парично-кредитната политика и структурни реформи, ще предотвратят разразяването в еврозоната на криза, подобна на кризата в Япония. Председателят на Европейската Централна банка Марио Драги през лятото предупреди, че няма да е в състояние, възползвайки се от инструментите на Европейската Централна банка, да предотврати подобна криза. каква оценка ще дадете вие на своето председателство, след като минат 6 месеца? Ще оцените ли работата си в зависимост от това дали сте се доближили до целта за инфлацията от 2%. Какви допълнителни мерки ще предложите, за да се стабилизира прогнозата за инфлацията и да се върнем обратно по пътя, на пътя на растежа? Paldies э, par э, jautājumu. Un... Благодаря ви за въпроса. Първо, на връзка с Европейската Централна банка и мерките, свързани с инфлацията и дефлацията. Предотвратяването на ниската инфлация е приоритет на Европейската Централна банка. Това е в нейните правомощия. Държавите членки не разполагат с други инструменти на свое разположение. Обеден съм, че Европейската централна банка ще продължи да изпълнява своята задача и не смятам, че има поле за притеснение. Бързия напредък на Банковия съюз ще допринесе за възстановяването на евро. Упоменах примера с Латвия. И на въпроса на господин Коренч отговорих, че всички мерки трябва да бъдат взимани заедно. Независимостта на Латвийската централна банка изигра ключова роля при економическото развитие на държавата. Има някои опити за намаляването на независимостта на Латвийската централна банка, но все пак разума у нас надделя и това показа, че бяхме прави. В същото положение се намира и Европейската централна банка. Опита ни учи, че Европейската централна банка отлично изпълнява задачите си. Мисля, як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 И вие смятате всъщност, че разминаването между прогнозата за инфлация и целта за инфлация от 2% не представлява никаква опасност, така ли? Es domāju, ka tas patreizajā situācijā risku nerada. Un arī jūs tālākais uzdotais jautājums par. Смятам, че с оглед на възможността за възстановяването на растежа, единственият инструмент на наше разположение е Европейският стратегически инвестиционен фонд. фонд. Той ще позволи да се върне доброто функциониране на реалната економика. Uh, have... Благодаря ви. Двама души поискаха думата в рамките на процедурата по привличане на внимание. Ще групираме въпросите. Господин Зилия е пръв. Е Благодаря ви. Пана на Юнкер може да ни харесва или не, но така или иначе той ще бъде одобрен по време на латвийското председателство. Това означава, че ние ще носим отговорност, ако този план се провали. Но пък от друга страна и ще се потупаме по рамото, ако успее. Въпросът ми е как е оформена системата? Как е оформен този план? Вие какво смятате? Не се ли страхувате, че повечето от проектите ще бъдат разработени в Западна Европа, а не в периферните държави? Възвръщаемостта на инвестициите е различна в различните части на Европа. Просто всичко зависи от геополитическото положение на страната. Следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Вчера искрено завидях на американците, когато слушах речта на Обама – той говори за кризата в САЩ през 2008 година, след това и за тази в Европа. Но той говореше в минало време. Говореше за държава, която има най-високото ниво на заетост през последните 25 години. Той въобще беше изпълнен с оптимизъм. А ние тук в Европа водим дискусии. Караме се и се опрекваме, взаимно. Всеки от нас се опитва да бъде отличник. А всъщност никой не е такъв действително. САЩ излязоха от кризата преди нас, защото имат единна валутна политика, единна данъчна политика. Там се проведоха реформи, които не доведоха до обедняването на средния слой на населението. Не се стигна и до социално изключване. Питам се, вие може ли да направите нещо в рамките на латвийското председателство, така че и Европа за в бъдеще да бъде по-единна? Просто да спрем да се караме, защото така няма да стигнем до никъде. Благодаря. Tātad e, šie divi jautājumi varbūt kaut kur arī e, nedaudz. E, Благодаря и за двата въпроса. Те като че ли се припокриват. Затова и отговорът ми ще бъде един. И какво? САЩ се представят много по-добре от която и да е европейска държава. Да, съвсем не е лесно да се разберем помежду ни тук в Европа, но това е единствения период в европейската история, в която не сме стигнали до война. Разбира се, не е лесно да сме единодушни за всичко, но все пак не прибягваме до оръжие. А на въпроса за инвестиционния план на господин Зиле. Отговорът ми е, не, не смятам, че е на лице такъв риск. 80% от кохезионния фонд отиват в новоприсъединилите се държави. Тези държави сега се страхуват, че финансовите средства от този фонд ще намалеят. Но това безпокойство не е оправдано. Всички държави членки могат да използват този фонд. Единното развитие на Европейския съюз е важно за всички държави. Разбира се, по-едромащабните проекти в по-големите държави ще се реализират, но същото се отнася и до по-малките проекти в по-малките държави, като тези в Прибалтийския регион. 7,3 милиарда евро са предназначени за малките и средни предприятия в Европа. Седемдесет милиона евро за малките и средни предприятия. Мисля, че имаме равномерно разпределение между малки и големи предприятия. като инвестициите няма да водят до по-големи разходи в държавния бюджет. Тези инвестиции ще идват от частни инвеститори. Инвестираните средства ще имат и своята възвръщаемост. Най-страшното е е, Евро... в Европа да няма инвестиции. Затова искаме да доразвием единния пазар. Всички държави членки търгуват помежду си. И ако има стагнация в търговските отношения между големите държави, това ще се отрази на по-малките държави членки. Затова трябва да се гарантира равното развитие на държавите в Европейския съюз. Напълно съм убеден, че ще има достатъчно средства за Европейския а, стратегически инвестиционен план и че ще има такива и за по-малките държави. Благодаря ви, господин председател на а, съвета, за този обмен на мнения. Последния а, а, въпрос а, ни даде възможност да си дадем сметка за значението на стратегически инвестиционен план. Господин Катайнен ще бъде тук в нашата парламентарна комисия скоро и той ще ни представи предложението на Европейската комисия. Ще започнем да преговаряме и по съдържанието на законодателното предложение съвсем скоро. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост днес. Благодаря и за представените от вас приоритети. това число е много важно и досието, което обсъждахме за фондовете на паричните пазари, Важно е да се ясни правилата за всички. Разбира се, всеки може да тълкува а, всичко както желая, но смятам, че това е един добър инструмент, който ни позволява всички да тълкуваме еднакво правилата, които въжат в Европа. Комисаря на Латвия също допринесе за тази по-голяма прозрачност, което е голямо постижение. Сигурен съм, че съвета по економически и валутни въпроси също ще даде своя принос. Валутната политика е в правомощията на Европейската централна банка. Ние гласувахме резолюция, в която изразихме притъснение от очакванията за ръста на инфлацията. Така че а, смятаме, че целта е а, да се постигна инфлация близка до 2%. Това казваме в нашата резолюция, но сме а, съгласни в сказаното от вас, а именно всички ние вярваме в усилията на Европейската Централна банка. Благодаря на всички, нека да работим дружно. Пожелавам ви успех! Закривам заседанието. Ще се видим отново в 3 часа. Благодаря. Yeah.